Председателя, бих искала да започнем заседанието вече. Приканвам всички да вземат местата си, също и гостите от полското представителство. Заповядайте. Уважаеми колеги, днес ще приемем гости от Ирландското представителство. Водим с тях преговори. А пък днес на гости ни е министра на Ирландия по въпросите на публичните разходи и реформата на публичния сектор. Господин Брендан Хаулин, той отговаря за кохезионната политика в качеството му на председател на съвета по време на ирландското председателство. Имате думата, господин Хаулин, заповядайте. Благодаря ви. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, нека да посоча вратовръзката на, вратовръзката на господин Ван Мисорой като емблематична за нашето председателство и това много ме радва. Благодаря ви за тази възможност да говоря пред вас днес относно приоритетите на ирландското председателство. Знаем, че то е свързано с възстановяване растежа в Европа. През последните месеци в подготовката за поемане на нашето председателство имах възможността да се срещна с уважаемата госпожа председател на тази комисия. Говорих и с основните лица, отговорни за пакета за кохезионната политика. Днес се възползвам от тази възможност, че съм на визита в Брюксел – през тази седмица, за да продължа моите контакти и обмен на мнение. И така надявам се да формираме общо разбиране за работната програма и приоритетите на Ирландското председателство. Надявам се ще задълбочим нашето сътрудничество между съвета и вашата комисия. През 2013 се навършва 40 години от присъединяването на Ирландия към Европейската економическа общност, както се наричаше по това време. Европейският съюз изгря огромна роля за социалното, политическо, економическо развитие на Ирландия през последните десетилетия. Европейският съюз е и ключов партньор отскоро за възстановяването на Ирландия. Изправени сме пред трудно предизвикателство да възстановим економиката, и държавните финанси в моята страна. Ние сме ангажирани с справяне с тази задача и съм убеден, че Ирландия отново ще спечели доверието на финансовите пазари и ще възстанови трудовата заетост в страната. Ние в Ирландия смятаме, че членството в Европейския съюз е от ключово значение за възстановяването на страната и нейното бъдеще. Ние сме трайно ангажирани с ценностите на Европейския съюз и с подхода, който е договорен за работата в бъдеще. Много обаче се е променило от 1973 е, година от нашето присъединяване. Не само, че броят е, на държавите членки се промени от 9 на 27, скоро 28, но самият съюз се разшири и задълбочи по същество. Сега виждаме засилената роля на Европейския парламент и това е роля, която аз лично приветствам. Днес апелирам пред вашата комисия, като ви уверявам в готовността си за сътрудничество. Аз съм работил и в Ирландския парламент, в долната и горната камера, включително и като съпредседател на Камерата на лордовете. Днес работя като министър по държавните разходи и държавната реформа. Като част от моите реформи, аз съм натоварен с задачата да модернизирам работата на нашия национален парламент и най-вече в областта на парламентарните проверки, които извършваме и ролята на депутатите. След кризата сега вече има опасения, които споделя обществото, свързани с държавното управление. Там имаме нужда от реформа. Ето защо аз ценя новите промени, с които се засилва ролята на Европейския парламент. Парламент, който активно да участва в създаването на новата законодателна рамка и по-конкретно в областта на политиката на сближаването, чрез която трябва действително да сближим гражданите в, през тази година, посветена на европейските граждани. Днес представлявам Ирландското председателство и нека да ви кажа, че в Ирландския парламент имахме възможността да изслушаме председателя Шулц на Европейския парламент. Смятам, че именно чрез такива контакти се задава положителния тон за обмен помежду ни. Уверявам ви, че моите сътрудници и моя кабинет ще поддържаме този тон. За седми път Ирландия поема председателството на съвета на Европейския съюз. Това е възможност за ирландското правителство и ирландския народ, която ценим. Председателството ще се опита да докаже, че това наистина е съюз, в който се обедняваме малки и големи страни. Малките страни, като Ирландия, могат да играят ключова роля за съществените процеси, които протичат в Съюза и които го водят към напредък. В миналото сме постигали успехи. Тези успехи не се дължат на случайности. Те са плод на сериозни усилия. И днес с това председателство имаме възможност да демонстрираме, че сме един конструктивен член на Европейския съюз. Ние гледаме на себе си като на държава в процес на възстановяване, процес, който ще обхване целият съюз. Добре съзнаваме проблемите на Европейския съюз и очакваме сътрудничество от нашите партньори, за да се справим и да излезем по-силни от економическата криза, без да подценяваме опасностите. Нека на нашето председателство се гледа като на коректни партньори, които са обвързани с определени цели и очакваме положителни резултати. Ще работим заедно с всички институции по конструктивен начин, за да постигнем консенсус. Това е подход, който Ирландия цени, който е прилагала в миналото и ще прилага през следващите 6 месеца. В работата ни с Европейския парламент и Ирландското председателство ще представя договорните позиции на съвета по безпристрастен начин. В същото време Ирландия ще изтъква приоритетите на съвета като законодателен орган – Даваме си сметка, че само чрез тясно сътрудничество с парламента ще постигнем амбициите, които сме очертали. Поемаме това председателство в време на големи предизвикателства не само за Ирландия, но и за Европейския съюз. Съюзът може да изиграе ключова роля в процеса на економическо, економическо възстановяване на всички държави членки. Наш приоритет ще бъде да стартираме това възстановяване, подобряване на конкурентоспособността и създаване на работни места. Стабилност, работни места и економически растеж са сред нашите приоритети. Ще отстояваме стратегическите приоритети, така както са очертани за председателството ще участваме в преговори в 15 формата на съвета през следващите 6 месеца и ще се ангажираме с разговори с Европейския парламент. Имаме три основни принципа хората в центъра и трайни решения. Решения инвестиции за работни места, ангажиране с партньорите, както в Европа, така и в останалата част на света. Политиката на сближаването е в самия център на програмата за възстановяване. Тук разполагаме с инструментариум за възстановяване на трудовата заетост, за постигане на целите от програма 2020 и за един приобщаващ растеж. Имаме 40 годишен опит, от който знаем, че политиката по сближаване е един от примерите за успех в Европейския съюз. Тя почива на солидарност. С нея доказваме, че интеграцията и солидарността имат истинско значение и те се оказват ключови за преодоляване на економическите различия в един съюз с 500 милиона граждани, 27 държави членки и повече от 200 региона. Разполагаме с конкретни економически лостове, с които да задвижим промяната. Ирландският опит от финансиране по кохезионния фонд, както повечето от вас знаем, е положителен. Политиката за сближаване играе важна роля за развитието на нашите економики. Имаме уникален а, пример тук и това е програмата под акроним PEACE – МИР – за постигане на мир и помиряване в Северна Ирландия и в пограничните райони на Ирландия. Това е действително уникална програма, която се финансира по линия на Европейския фонд за регионално развитие. Целта е да се постигне едно мирно общество, да се насърчи помиряването чрез конкретни действия за помиряване на отделни общини, общини и обмен на опит. Европейският съюз винаги е бил в позиция, в която оказва силна подкрепа за мира и помиряването. Това го виждаме и чрез връчването на Нобеловата награда за мир. Сега сме в процес на договаряне на много годишната финансова рамка. След е, провеждането на съвета от ноември, знаем, ще има последици по новите пакети. Председателството ще зачете е, и зачита обичайната законодателна процедура. Моето желание е да постигнем споразумение по целия пакет е, по време на мандата на Ирландското председателство. Ние споделяме амбициите, които са набелязани. Ценностите и целите са ясни. Ние като законодатели трябва да предоставим необходимите инструменти и правна сигурност на тези хора, които разработват програмите, така че те да стартират по структуриран начин, възможно най-рано през 2014. Както знаете, в съвета се договори един частичен подход по няколко тематични блока – април, юни, ноември миналата година. Има окончателни разпоредби, по които трябва да се довърши работата, също и по преамбюла. По тях се водят преговори и надявам се скоро в съвета през февруари ще се стигне до споразумение. Искам да изкажа и специална благодарност на Кипърското и датското председателство за техните усилия и постиженията, които отбелязаха по работата по този сложен законодателен пакет. Отбелязвам и значителния принос на полското председателство, когато те стартираха през 2011 Тук трябва да отчетем и напредъка по законодателния пакет в парламента. Мисля, че Комисията по регионалното развитие действително отбеляза сериозен напредък и той е обвързан с разговорите по финансовата рамка. Работихме успешно и по тристранните срещи. Те започнаха през септември миналата година за изясняване на стратегическите елементи по новите регламенти. Смятам, че процесът е, днес стартира от добра позиция. В същото време не подценявам огромния обем работа, която трябва да свършим по договаряне на, за този сложен пакет като крайната цел е действително програмите да могат да стартират във всички 27 държави членки и във всеки регион. Всички тук сме ангажирани с политиката по сближаване навсякъде в Европа и знаем колко важно е това за нашите съграждани. Ние поделяме тази отговорност, възможно най-бързо да стигнем до споразумение – и евентуално да се стигне до компромис по стратегическия блок. И двата законодателни органа трябва да преследват един такъв конструктивен подход. От името на председателството мога да кажа на тази комисия, че съм готов да работя в сътрудничество с парламента като колеги законодатели и моите сътрудници участват в тези странни разговори с комисията. Постига се напредък. Продължаваме и линията на преговори от кипърското председателство. Разбира се, има различия помежду ни. Надявам се те да се продолеят по оказания график до лятото. Аз лично и моите сътрудници са на ваше разположение. Очаквам с нетърпение отново да се изправя пред вашето, вашата комисия в края на нашия мандат и да отчета напредък. Още веднъж, госпожо председател, ви благодаря за тази възможност да говоря тук. Имам една поговорка в Ирландия. Две глави са по-умни от една. И нека да завърша с това и да повторя, че очаквам конструктивен обмен на мнение. Благодаря ви. Thank you very much uh, indeed, uh, Minister. And... Благодаря, господин министър. Както повелява традицията ще дам първо думата на координаторите на политическите групи. Ламбер, първо вие. А, всички се радваме, че чухме е, изложението на министъра след като изслушахме е, речта на камера от сутринта. И така, чуваме често последователност, това очакваме, а, най-вече на практика. Както знаем, боравим с големи бюджети и каквото и да стане, то ще е по-голямо от 300 милиарда евро. Говоря за нашите фондове. Социалния фонд, Кохизионния фонд, фонд за регионално развитие. Става въпрос и за инвестиционна политика. Мисля, че е много важно а при тази ни дискусия да разгледаме инструментите, с които разполагаме в законодателството, така че да сме по-убедителни, не само като парламент и комисия съответно и съвет и да се убеждаваме един друг, а, а а да ускорим, да ускорим подготовката на страните, които се готвят за споразумение за партньорство. 2014 година, може би, може би първата половина, ще е загубен период. Така че в тая връзка трябва да си съдействаме, за да, за да вършим работа по-бързо през едните месеци. Това е първата ми бележка. Втората. Като гледах програмата, не видях, е, не видях е, среща с министъра. Някак си се е загубило май в общите въпроси. Ние е, напълно осъзнаваме отговорността си като законодателен орган, като парламент. в процеса на съвместно законодателство. Mm Бих искал да, бих искал да знам съвет, съвет с какво място си оставил да маневрира, да лавира по отношение на многогодишната финансова а, рамка. По различни въпроси, в това число и таваните. Времето не е на наша страна. Също така, че бих искал да чуя по тези теми. Какво мислите съвета? Възнамерява ли да приема многогодишната финансова рамка? Ще се стигне ли до преговори? Защото трябва да доведем до край работата, която, която сме започнали по отделни регламенти. И накрая понеже много колеги искат да се изкажат. Синергията между фондовете. Имаме колеги, които работят много активно по иновативния съюз, по синергиите. И като гледам дебатите за многогодишната финансова рамка и това, което става с бюджета за развойно-изследователска дейност, и какви са приоритетите в регионалните ни фондове. Могат да се постигнат, според мен, синергии в образованието, знанието, инфраструктурата, най-вече чрез регионалния фонд, фонда за регионално развитие. Знаем каква движеща сила е конкуренцията – Но знаем и колко много младежи, е, колко много млади хора има, които не са на пазара на труда. Ако може и по този въпрос да кажете нещо. Благодаря ви, че дойдохте да говорите пред нас и, да, и с нас. Аз съм убеден, както и вие, че по време на а, а, вашето председателство ще постигнете съгласие. Не може да излезем на избори и да кажем е предната миналата година просто я загубихме. Не можем да си позволим да нямаме активна кохезионна политика, така по която да работи, да действа. Не можем да се обърнем с такова послание към гражданите. Е, на 7 и 8 февруари ще има среща на Европейския съвет. Това ни кара да се надяваме, че ще се стигне до многогодишна финансова рамка. И е, това е абсолютно необходимо предварително условие за а, кохезионната политика. Да, трябват ни самите средства, но трябва да има система, която да разпределя, която да осигурява тия средства. Тя трябва да се доведе до край. Трябва да се изготви. Така че НП ви насърчава да работите по тази посока. А, надявам се, че Надявам се, че си давате сметка какво направихте, Ламберт. Поехте ангажимент да доведете до край диалога. Не убивайте вестоносеца. А сега социалистите и демократите. Благодаря. От името на координатора Констанца Крейл на моята група. Ще говоря, защото тя не можа да дойде на днешното заседание, за съжаление. Така че от своя собствено име и от името на групата искам да приветствам Ирландското председателство на заседание на нашата парламентарна комисия. Знаем, че Ирландия влиза в функцията на председател в много важен момент за кохезионната политика – По време на тристранните срещи с триалога бихме искали да се стигне до съгласие по отношение на стратегическото планиране, за да можем да изготвим програмите си. По такъв начин, без да се губи време, правителствата ще могат да се подготвят за, едни, за едния програмен период. Трябва постоянно и ефективно сътрудничество да, да осигурим, защото това ще ни даде е възможност да се стигне до приемане лятото. Това ще се гледа на заседание на съвета по заетостта, стабилността и растежа. Трябва да следим за политическа последователност. Това е едно от най-важните неща при намаляването на различията между отделните райони. Естествено, че искаме да постигнем повече заетост, повече растеж и повече конкурентоспособност в Европа. Искам да засегна един въпрос, който е много важен за мен, свързан е с преговорите по регламента. Знаем, че Ван Ромпой участва в преговорите по МФР между многогодишната финансова рамка. Ние поискахме да се обсъдят въпроси, които са от обхвата на съвестното вземане на решение по Лисабонския договор. Е, искам да знам вие как ще подходите към този въпрос. Желая ви успех по време на председателството. И не само на вас, а на всички в Европейския съюз. Uh, thank you very much. On behalf of the Liberals, I understand Mr. Благодаря, господин Галахър, от името на либералите. Благодаря, госпожо председател. А първо, искам да, да приветствам министър Хаулинг, който е мой дългогодишен колега от Ирландския парламент. Много се радвам, че дойдохте днес при нас да ни запознаете с приоритетите си на това така важно заседание на Комисията по регионално развитие. Естествено, в регионалното развитие сближаването има огромно значение, както и економическото развитие, и за економическото развитие. Представете си картата на Ирландия. Моята община, моя район, бих могъл да го опиша като Аляска на, на Ирландия. Ние обаче е, сме е, се възползвали е, от членството си в Европейския съюз. Бях тук и по време на предния мандат, тогава когато се обяви примирието. Председателя на комисията по това време, Жак Делор, приветства новината. Каза, че Европа ще отговори, ще откликне по един положителен и практически начин. Отговорът бе незабавен и той се състоя в това, че, е, че е, увеличи е, вноската на Европейския съюз за Ирландия. Създадоха се хиляди работни места и в Северна Ирландия и това спомогна за мирния процес. Това обаче не бе достатъчно. Комисията, с подкрепата на парламента, създаде програма за мир и помирение. Малко се притеснявахме, малко се тревожихме, че, а, е, е, че е, финансирането а, е, трябваше да дойде от фонд за, а, е, трансгранич, за трансгранична помощ и за помощ а, за граничните райони. Та, трябва, трябва отделно финансиране. 275 милиона е платил Европейския съюз за Мир 2, фонда за мира. Министър-председателя говори пред парламента в Страсбург миналата седмица а, и, и като каза, че Мир 4 ще се включи, ще се предвиди в а, а, финансирането за бъдеще, в бюджета за бъдеще. В миналото района ми беше район по цел 1. Това, което ме безпокои е дали този район ще продължи да се радва на допълнителни средства. В резултат от инвестициите в началото на, на този век и 2000-та година още, и е, е, доведоха до, до развитие на нашата инфраструктура тези инвестиции. Брутният ни е, вътрешен продукт е над 90% е, е, от средното за Европейския съюз. Трябва обаче да вземем предвид и нивото на заетостта в района. 16,5% е, без, е, е, е, е безработицата, което е най-високото в е, страната, много над средното за Европейския съюз. господин Хаулин, искам да ви попитам дали е, възнамерявате специално да се заемете, е, е, да, да поемете ангажимент, е, дали ще предвидите отделно третиране на, на райони, които са най-сериозно засегнати от повишението на безработицата. Има прецеденти, ако ще търсим такива, 2007, 2004 година когато райони в 20 страни бяха одобрени за допълнително финансиране, допълнително подпомагане с допълнителни средства или с специален фонд за целта. Надявам се, че ще продължите е, да подкрепяте е, като специални случаи е, района, за който говоря, моя район – и е, както и други, е, други райони в е, подобно положение в Европейския съюз. В референтния период 2007-2009 година нещата не изглеждат никак розовите. Господин министр, призвавам ви да обмислите този въпрос. Уверявам ви, че имате подкрепата на парламента. Желая ви успех по време на мандата ви като председател на Европейския съюз. Вече, вече 6 успешни председателства имаме и съм сигурен, че министър Хаулин и всички от екипа му ще направят всичко възможно и това председателство да е не по-малко, не по-малко успешно. Сега ще дам думата на господин министъра, за да отговори. Благодаря, госпожо председател. Първо да благодаря на господин Ван Нисторой за положителния подход и за решеността е, за това, че отчита пречките, но също така и, и, и очертава хоризонта на базата на а, програмата, която сме приели. Няма да коментирам а, речта на господин Камерън, това е извън а, ресора ми и компетентността ми, но естествено всички с интерес следихме какво каза британски министр-председател. Естествено, че въпросите, които засягате и фондовете, са от голямо значение. трябва да се гледа на тези средства като на средство за инвестиция. Това е много важна идея. Не става въпрос просто за преразпределение на а, средства, а за целево финансиране. За работни места, за намаляване на различията в Европейския съюз. И а, според мен, аз лично смятам, че това е важно не само а, с економическа цел, но и от политическа гледна точка. Защото идеята на сближаването, на, на стандар, стандарта на живот, тази ценност и този цел не е загубена, не трябва да се губи в економически тежки времена. По отношение на споразуменията за партньорство. Е, да, отбелязане е напредък, придвижват се. Е, не всички, но много, много от правителствата работят по индивидуалните си програми. Така, е, така и би трябвало. Остава да се изгладят някои подробности, но цялостната структура е известна, ясен и цялостния пакет. Конкретният въпрос на господин Ван Нестерой. По какъв начин а, а, по какъв начин между, между многогодишната финансова рамка ще се уреди законодателно? Това е въпрос, който е свързан и с въпроса на а, представителя на социалистите и е демократите. Как виждаме хода на преговорите по време на нашето председателство? Какво планираме или какво очакваме? Ще ви отговоря честно. Ние се надяваме да се до... на 7 и 8 да се доведе до край а, е, въпроса. Имаме причини да смятаме, че е, това е вероятен изход от а, е, този съвет, това заседание на съвета председателя на съвета много, много активно работи с всички участници и е, министър-председателя ни ще се срещне с председателя на комисията и на парламента и на съвета на 4 февруари предварително, така че да подготви е, довеждането до край на въпроса. Това, което трябва да направим е да дадем одобрение Кипърското председателство, предходното, а, а, много ясно каза и моя предшественик ясно каза, че е изключително важно да има а, сериозен пакет за сближаване. Това е важно, бе важно за кипърското председателство и не по-малко важно за нас. Чуват се гласове, че едно забавяне може да опорочи перспективата за постигане на сближаване на резултати в кохезионната политика. След като се определи пакета обаче, вече отделните части на законодателния пакет ще трябва да се върнат при вас, за прецизиране по, по, обик, по, обича, по обикновената процедура. По простата процедура. И, и, и това е работа, която трябва да се свърши. И при нас също, като с, като с законодателен орган. гледните точки на съвета и на парламента могат да се, могат да се сближат, да се изгладят с така че да се работи по споразумението за партньорства, да може хората следващата година вече да разполагат с ясни програми, които да почнат да се изпълняват. По отношение на синергиите, това, което казахте, и това напълно приемам. Колегата ми, министър Шерлок, много активно участва по програмата за Хоризонта за 2020 година. много важни елементи там са гарантиране на конкурентоспособност в Европа, запазване на лидерското ни място в иновациите. Естествено, обаче трябва да се постигне и баланс и това е част от същността на диалога или триалога. Политическата последователност, господин Ставракакис, напълно ви разбирам и съм съгласен. Благодаря ви за добрите пожелания и очаквам а, да работим в дух на сътрудничество. Господин Галахър, който е изтъкнат парламентарист в Ирландия и, и министър, изтъкнат министър, а, мисля, че е, е доен в областта на рибното дело в Европа. Сега, а, неговия район е, е максимално отдалечен от моя. Наистина е много отдалечен целият район и е чудесно, много красиво място. Аз, както и той, признавам и ценя историческата роля на кохезионното финансиране – така че е, да, да се промени економическия климат, климат в периферни райони, като негови, като мое и, и много други райони в Европа. И именно това е работата, която трябва да продължим да вършим. Много е важно това, това а, а, послание а, да а, го отправим ясно. Не бива да позволяваме а, това да се затваря вратата след нас. Трябва да се борим за сближаване и от политическа гледна точка. Господин Галахър спомена мирния процес, който и аз а, повдигнах, който въпрос и аз а, повдигнах. А, наистина трябва да признаем невероятния принос на Европа за, за стабилизирането и за, за трайното установяване на мира на а, Ирландския остров комисар Хан едната седмица. Тук в Брюксел ще бъде домакин на проява, именно по, на която ще се отчете именно този постигнат успех. Ще се дадат конкретни примери, трансгранични, междукултурни, междуобщностни на положителни резултати. Ще има и заместник министри от Ирландия на, на тази проява. И накрая, господин председател, аз тук се изказвам в качеството си на представител на председателството, така че аз не мога да, да говоря конкретно за а, районите в а, Ирландия. Но а вие споменахте и районите в процес на преход и, и, и най-вече е, връзката с референтния период и това, че а, е, представата ни за районите може да не е последователна. Преди си мислихме, че развитието е, е само възходящо. Знаем, че това вече не е така. Разговарял съм с комисията по този въпрос. Много се радвам, че и парламентът има становище по този въпрос. Има има, има райони, които погледнати в един конкретен времеви разрев, се изглежда, че са, че са а, минали отвъд 90%. Само, че а, това не е така, защото трябва да се гледа на развитието в динамика. Благодаря. Думата има господин Франсуа Франси. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министр, групата на зелените няма как да не изрази своето задоволство от това, че председателството поема една държава, чието символ е зеленият свят. Разбира се, за нас това е едно много окоръжаващо преднаменование за вашето председателство. в тонът на вашата реч и в речта, която чухме минал седмица в Страсбург от вашия министр-председател, мисля, че ви имате много по-европейска нагласа и че действително вярвате и в а, европейският проект. Ни споделяме вашата увереност в трудният за европейски в този труден за Европейския съюз контекст. За Комисията по регионално развитие, предвид трудните преговори по многодишната финансова рамка, защото те се очертават доста трудни, и, и в коларите се чува, че предложението, което ще чуем на следващите Европейски съвет, ще бъде още по- ще бъде още по-големи съкръщения в сравнение с предишното предложение. Ето защо в рамките на политиката на сближаване, трябва преди всичко да запазим новата структура, предложена от Европейската комисия и одобрена от Европейския парламент за завеждането на тази нова категория на регионите в преход. По този начин ще дадем дългосрочна перспектива на политиката на сближаване и ще дадем повече гъвкавост на регионите, които са най-тежко засегнати от кризата. Това ще даде възможност да излязат по-бързо от кризата както и ще помогне на регионите, които са в най-уязвимо положение, да успеят да се справят по някакъв начин в тежката конкуренция с големите градски центрове и регионите на големите градски центрове. Факт е, че сближаването в Европа все още не е завършено. Това е един дългосрочен проект. А вие в Ирландия държите на още една на още една концепция, на още едно понятие, на което също ние много държим, а именно развитието на най-отдалечените региони. Това върши и за Европейския съюз като цяло. Факт е, че има периферни региони, има и периферни държави членки и е, трябва действително да работим, за да може всеки гра... европейски граждан, където и да живее в център, економически център на Европа или в периферията на континента, се ползва от еднакво отношение, от някакви възможности в рамките на европейски проект. Това е последното, което искахме да ви оправим и разбира се, се надяваме, че Ирландия ще отведе до един спокоен пристан на Европа, която малко си позагубила курса напоследък. Благодаря ви. Благодаря ви, думата има Корнелия Ернст. Благодаря ви. Ще се изкажа от името на господин Омаи, който е нашият координатор, но който няма възможност да присъства на днешното заседание. Приветствам господин министърът от името на нашата политическа група и му желая много успех по време на ирландското председателство. Аз също се радвам, че ви имате много проевропейска нагласа винаги ни доставя удоволствие да срещнем човек, който все още вярва в Европа. но последък не се случва толкова често. И сега да преминем по същество. Първо, многогодишната финансова рамка. Тя много ни притеснява, тъй като в рамките на преговорите в съвета има много сериозен натиск от страна на страни като Обединеното кралство и като Германия относно намаляването на средствата. Но тези средства са необходими. Както знаете, към Европейския съюз се присъединяват и нови страни и ние се нуждаем от необходимите средства за това. Разбрах също така от пресата, че в Ирландия се готвят нови съкръщения на бюджета и ресорният министр очаква намаляване между 14 и 15 милиона евро. Тя твърди, че трябва да има, че Ирландия е предприела прагматичен подход и че ще приеме тези съкръщения. Каква е позицията ви като председателство на Европейския съвет? Съгласен ли сте с този натиск за бюджетни съкръщения или ще му се противопоставите? На второ място аз идвам от а, Саксония, който е сравнително беден регион в а, Германия. Това е регион, който се намира в източна Германия, близо до полската и чешката граница. И това е един а, регион, в който безработицата е между 20-25% или поне беше на такова равнище веднага след обединението на Германия. Ние сме един от регионите, който ще бъде засегнат от намаляването на финансирането по европейската политика за сближаване и не сме единственият регион. Други близо 50 региона ще бъдат засегнати от тези съкръщения и това е действително катастрофално за нас. Всъщност много региони действително зависят от европейските средства трето място не постана говорим за намаляване на административната тежест вече от години насам. Но и вие знаете също толкова добре, колкото и аз го знам, че вместо да намаляваме, само увеличаваме административната тежест и бюрокрацията. Така че въпросът ми е, кои според вас са бюрократичните а, изисквания, които, бюрократични процедури, които биха могли да бъдат премахнати? Благодаря ви. Думата има следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, слушайки вашето изказване, си спомням думите на Емерсън, а именно нищо велико не е постигнато без вдъхновение. Признавам се, че си припомних времето, когато бях а, кмет. След като успяхме да привлечем един много важен инвеститор, той ни обясни, че причината да, се, да, да дойде при нас е нашата страст и ангажираност. И мисля, че не само тук в Европейски парламент, но и в съвета вашият подход ще даде положителни резултати. През 2005 година посетих Ирландия, тъй като бях докладчик по бюджета на Европейския съюз. Тогава аз разговарях с представители на ирландската хазна и научих че Ирландия се справя най-добре с освояването на европейски средства, с всички държави членки. Разбирам също така, че има голям ентусиазъм от ваша страна. В моята страна си обсъжда дали трябва да има сливане на отделните фондове и дали трябва да се предаде повече власт на регионалните правителства. В Словакия обсъждаме тази възможност. Ние твърдим, че при нас имаше успех, тъй като не сме голяма държава и ние минавахме през Министерство на финансите, но доколкото разбирам, вие имате успешен подход и може би ще е добре да се получим от вашия опит в получаването на европейски средства. Благодаря господин министр. Сега може би ще искате да отговорите. Благодаря ви. Ще започна с господин Афонси. Да, символът на Ирландия наистина е зеления цвят тревата при нас е зелена, което обяснява защо имаме и толкова хубаво говеждо месо. Изразихте притесненията си по отношение на текущите преговори по многодишната финансова рамка. Аз вече ви обясних какви са очакванията ни за началото на февруари за срещата на Европейския съвет на 7 и 8 февруари. Знам, че председателят Ван Ромпой смята, че може да се постигне споразумение. След това, разбира се, отново ще докладваме пред Европейския парламент. Според мен е важно да се придържаме към съществените елементи в котията за преговори по МФР. и в частност по бюджета на политиката за сближаване, за която аз отговарям. Аз съм убеден, че можем да постигнем споразумение. А по подробностите вече ще ги доизчистим своевременно. Споменахте европейския проект и оптимизма. Аз съм оптимист и Ирландия е оптимистично настроена, въпреки че преживяваме изключително тежък период пред последните три години. Това със сигурност е най-трудният за нас период от както аз се занимавам с политика. Но също така си дадохме сметка и за основите, на които се основаваше комисия стеж до момента. И сега ще поставим едни нови основи за развитие за бъдеще. Основи, които, основи не на банкови спекулации, а на иновации и износ. Вече сме започнали този процес. но не искам да злоупотребявам с позицията си на председател, на отедивен председател и да създавам впечатлението, че всичко вече е приключило. Ние все още имаме нужда от подкрепа, но аз съм оптимист относно бъдещето на Ирландия и бъдещето на Европейския съюз. Вярно е, че се чуват разнопосочни становища, но ние трябва отново да потвърдим, че европейският проект е, може би, най-важният политически проект в историята и ирландската позиция в това отношение не се е променила. Добавихте важен коментар относно регионите в преход. Хареса ми това, което казахте, че именно тези региони ще понесат най-тежко силата на удара. Съгласен съм, но ние ще се опитаме да гарантираме, че никой няма да бъде забравен. Имаме нужда а За целта имаме нужда от подходящите инструменти и имаме нужда от подкрепата на демократично избраните членове на този парламент, за да постигнем тази цел. Относно периферните региони, разбирам ви напълно, моята страна, Ирландия често е описвана като остров на острова на континента. И за нас периферните региони са много важни. Те са и упоменати специално в договора. И както знаете, за тях винаги има специални разпоредби в рамките на всички инструменти по политиката на сближаване. Госпожо, е, госпожа Ернст също изрази своите опасения относно многодишната финансова рамка и в частност относно ирландската позиция – Ще си позволя само да изкажа по друг начин това, което каза нашия министр-председател, а именно, че Ирландия има нужда от правилно функциониращ Европейски съюз с целенасочено разпределяне на европейските средства с цел създаване на работни места и економически растеж. И за ми казвам, ние имаме нужда от бюджет, който да може да изпълнява своите цели. И като председателство ще положим максимални усилия, за да го постигнем. Но все пак ние сме само една държава членка сред всичките 27, въпреки че в момента сме ротативен председател. И в средносрочен план мисля, че ще успеем да постигнем този бюджет, който да може да изпълни своите цели. Много важен елемент беше а, въпросът за бедните региони в богатите държави. Те често могат да се определят като отделни държави, те могат да се определят като унеправдани региони или унеправдани части от населението в тази държава, които обикновено са се появили по исторически причини. Споменахте и прекоменото административно бреме. В началото на изказването си казах, че в Ирландия беше създадено ново министерство, министерство, за което аз отговарям. То е министерство за обществените разходи, и за реформиране. Тъй като ние сме твърдо убедени, че трябва да реформираме начинът по който се предоставят обществени услуги, за да гарантираме, че те изпълняват своите цели. Защото нашите граждани повече от всичко друго се ужасяват от идеята за прахосничеството. И трябва да ги уверим, че техните средства се изразходват по предназначение. И трябва да ги убедим, че нещата, които се правят по един и същи начин 50 години не сам не се правят така просто по инерция и по навик. Ето защо за нас е важно да намалим административното бреме, но се стремим да го направим по начин, който да съвпада с и да отговаря на нашите законодателни и други задължения. Господин Манка, благодаря ви за коментария ви по отношение на нашата ангажираност и за страстта, с която работим. Попитахте ме дали според нас структурите трябва да се координират на централно или на регионално равнище. Мисля, че това е важен въпрос, който държавите членки сами трябва да решат самият размер, мащабът на държавата има значение. Ирландия е малка държава и в момента ние разработваме програмите си в рамките на два региона. североисточният, който е по-развит, и западният, който е по-малко развит. Но дори в рамките на тези два големи региона има вътрешна неравновесия. но това разделяне на две региона, добрата структура ни дава възможност за надлежен контрол и за добро сътрудничество. По важен елемент в политиката по отближаване в Ирландия е инвестициите в хората, а не в инфраструктурата. Но пак казвам, това зависи от държавите членки и от регионите. Те най-добре могат да преценят какво ще бъде най-доброто решение за тях. Благодаря ви, уважаеми колеги. Има четирима поискали думата. Някой друг ще иска ли да се изкаже? В такъв случай затваряме списъка на изказващите се. Имаме петима пускали думата, така че предлагам да отговорите на петимата заедно. Виктор Бущинаро. Have... Благодаря, уважаеми господин министр. Имах чудесната възможност да се срещна с вас миналата година. Последствие и преди това съм работил с ваши колеги и служители. Честно казано, изключително съм удовлетворен от взаимоотношенията, които установихме. Ирландското председателство започва, когато отбелязваме 50 години от Елисейския договор. Вчера гледах по един от френските канали филм за Конрад Аденауер и а, френските държавни ръководители. Сега говорим, че сме във време на криза и повече от всякога ни трябва визия, ангажираност и високи амбиции за нашия Европейски съюз. Това е, което чуваме от вас и което чухме от министър-председателя на Ирландия пред Европейския парламент на пленарното заседание. От тези речи става ясно, че ирландското председателство поема сериозен ангажимент и то говори от името на държава, която се радва на ползите от кохезионната политика. Вие имате пълното право да ни разкажете за тези ползи точно в този драматичен момент за Европейския съюз. Защото именно в съвета е мястото, където се води битката между онези, които категорично подкрепят този подкреп, е, бюджет и онези, които искат бюджетни економии. А говорим за нашата Европа, вашата, нашата на 27 плюс още една държава членка 28. Позовавам се на съдържанието на вашата реч и предвид на дискусиите, които съм водил с ваши колеги, и ще кажа, че участвам в тристранни разговори, които бяха изключително добре подготвени. Протече една много наситена дискусия. И в крайна сметка, уважаеми колеги, трябва да стигнем до това, което ни трябва. Законодателство, което се приема своевременно, което ще ни помогне да се подготвим по-добре с един интегриран подход, за да можем в крайна сметка да реализираме правилно политиката за заближаване от 1 януари 2014. Няма нужда да повтарям думите на председателя Шулц. Най-важните оратори са унези, които отговарят за важните сектори. Те казват пред парламента, че Европейският парламент няма да приеме какъвто и да е бюджет, няма да се съгласи на какъвто и да е компромис. Парламентът няма да се поколебае да отхвърли предложение, което не одобрява. Дали Ирландското представителство ще се присъедини към позицията на Европейския парламент не да отхвърля. Ние нямаме такова намерение да отхвърлим проекта за много финанс... многогодишна финансова рамка. Нашата кауза е да се борим заедно и да спечелим победа за Европа. Ирландското председателство дали ще се присъедини към нас в тази ключова битка за Европа? Благодаря ви, Виктор Никълс. Имате думата. Благодаря ви. Много се радвам, че сте сред нас днес. Действително поемате председателството в момент на криза. И в период, който предшества изборите, има много държави членки, които могат да разкажат е, убедителни примери за ползите от е, политиката по сближаване. Можем да демонстрираме, че Европа може да се адаптира въпреки е, кризата. През 2014 предстоят избори за Европейския парламент. Дали ще бъдем в състояние да се изправим пред гражданите и да им обясним защо е важно да гласуват. Мисля, че в този ред не мисли е добре да говорим за разумното разходване на средствата. Именно това се очаква от нас и трябва да сме сигурни, че в европейски бюджет разполагаме с достатъчен обем от средства, за да реализираме инструментите, които са прияти. Иначе останалото остава в сферата на пожелателното мислене на парламента. Живеем в време на економическа криза и трябва да правим бюджетни економии, а всъщност ни трябват повече средства, ако искаме да разкрием повече места, да се справим с бедността, повече работни места и да подобрим живота на европейските граждани. В много от нашите страни се сблъскваме с сериозни проблеми. Но комисията Международния валутен фонд стартираха тези мерки за бюджетни ограничения. Но колкото повече са ограниченията, толкова по-трудно става през 2012 година не се промени времето на дълга на глава от населението в Европа, т.е. оставаме с впечатлението, че не сме постигнали нищо положително чрез тези бюджетни ограничения. Трябва внимателно да подбираме мерките, които прилагаме. Смятаме, че ни трябват инвестиции – те са необходими, за да се справим с проблемите, породени от кризата. Това е ключови момент. Ето защо програмите за финансиране трябва да разполагат с адекватен ресурс, за да се реализират от държавите членки. Тук от е, нашата комисия бихте могли да вземете конкретни примери. Например, немалки е броя на европейските граждани, които са безработни и, и които имат малка перспектива да намерят работа. Ако ние улесним съответните инвестиции, ще подобрим тяхното положение. Другият проблем е липсата на равнопоставеност при достъпа до здравеопазване. Тук опираме до инвестиции за регионално развитие. Необходими са ни и конкретни политики за повишаване на заедостта. Накрая, вие сте от Ирландия и със сигурност отчитате значението на Ирландия в Европейския съюз. Ирландия може да е малка. Тя не взема голяма територия и често пъти се е натъквала на сериозни економически затруднения. Затова мисля, че са важни вашите инициативи за държави, които са в положение сходно на Ирландия. Следващия оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин министр, за Отличното въведение по темата. Искам и се да благодаря и за начинанията, които сте подели вече по линия на председателството. При обсъждането на капиталната политика говори много за инвестиционна политика. И всичко това опира до финансирането. Радвам се, че приемате това при сърце и сте готов да отстоявате политиката по сближаване в съвета, когато се договаря финансирането. Нека да поговорим и за активното сътрудничество. Тук в тази комисия често говорим за него, защото то ще позволи да осигурим допълнителна полза от тази политика. бихме искали 7% да се заделят за програми за регионално сътрудничество. Като че ли позицията на съвета не е толкова амбициозна, колкото нашата по отношение обема на финансиране. Нека да ви попитам вие на какво мнение сте относно финансирането за регионално сътрудничество. Смятате ли, че ще бъдете в състояние да отстоявате това и да повишите ангажимента спрямо това, което предлага комисията 3%. Сега Ян Албрахт. Благодаря ви. Разбира се, позволете да благодаря и за вашата реч, тъй като тя набеляза положителна перспектива. За ирландското представителство времето е такова, че най-големите ни очаквания са свързани с преговорите по пакета ние знаем, че вие не можете да представлявате ирландската гледна точка. В представителството вие трябва да обедините гледните точки на всички. Ние ще очакваме по определен начин да водите председателството и на групата на приятелите на кохезионната политика. Имаме множество въпроси. Те са предимно свързани с преговорите. Дано той да протекат бързо и дано ситуацията да се изясни през следващите няколко месеца. Има и положителни и отрицателни страни тук. Знаем, че не бихте искали в черната котия да се залагат кохезионни а, аспекти. Но тук опирате и до нашата компетентност. Тук трябва да имаме споделени очаквания и виждания, да знаем много добре какви са заплахите при преговорите. Без да навлизам в конкретика, ще изтъкна само едно нещо. Вие се позовахте на полското председателство. Аз съм поляк а, и взимам думата не само защото в Ирландия има много а, поляци, но защото а, взаимността тук е от значение. При полското председателство се работеше по метода с непрестанни контакти с Европейския парламент. И хората от полското председателство често пъти присъстваха на заседанията на нашата комисия. Винаги обменяха информация и мнение. Ето защо си позволявам да ви предложа този метод на работа за постигане на прозрачност и обмен на виждания. Днешната ситуация, знам, е различна и по-трудна. Нека да си представим нека да си представим какво може да се случи в, през февруари. Какъв е вашия политически план? за Кохезионния фонд, ако се стигне до споразумение? По време на председателството, как бихте поступили за целият пакет? Защото вашия политически план ще окаже влияние на начина по който ще водите а, трилога, а също и председателството в а, групата на приятелите на кохезионната политика. Това е въпросът ми. Какъв е вашия политически план? Благодаря следващия оратор. Уважаеми господин министр, госпожо председател, дами и господа, аз ценя този положителен тон, с който стартира ирландското председателство. Радвам се за нещата, които изтъкнахте пред нас днес и най-вече за това, че Ирландия очаква да се осигури достатъчен обем от средства за Европейския съюз и в частност за политиката по сближаване. Може да се каже, че Кохезионния фонд е основният инструмент за инвестиции, за економически растеж и работни места. За съжаление обаче, през последните месеци получаваме новини за нови бюджетни економии, урязани бюджети. И всичко това опира до европейския бюджет. Аз съм от източна Румъния. Това са бившите социалистически страни имат сериозни очаквания за политиката на сближаване – ние сме част от групата на приятелите на кохезионната политика. Какво ще стане с бъдещето на кохезионния фонд, особено след 2013, е от особено значение за източноевропейските държави и най-вече за регионите на конвергенция, защото там има проблем с обема на кохезионно финансиране и с принципа за това, че никой не бива да бъде оставен в страни в тази политика. Господин министр, заповядайте. Благодаря. Нека да благодаря на всички колеги за задълбочените коментари и виждания, които споделиха по общата програма, която сме си набелязали. Да, господин Бащинаро, аз също съм удовлетворен от нашите дискусии, които сме провели до сега. Вие изтъкнахте ключови моменти. Действително, сега отбелязваме 50 годишнината от Елисейския договор и може би трябва да кажа и 40 години от присъединяването на Ирландия към Европейския съюз. 4 десетилетия, които преобразиха Ирландия Ирландия, която бе държава зависима от Великобритания по отношение на стопанската дейност, търговията и културата. Благодарение на Европейския съюз сега имаме културен, широк културен обмен и ново социално развитие. Признавам това. И тук не е нужно да се извиняваме за високите амбиции, които сме си поставили. Нека да ги запазим, въпреки че не винаги ще е лесно да ги постигаме. Е, от време на време препрочитаме речите на първоучредителите и първоучредителки на Европейския съюз. Председателя пита има ли първоучредителки? Отговор предимно първоучредители. Знаем, че европейският проект се издига от разрушенията на войната и през цялото време съзнаваме, че пътя е дълъг. Приемам всичко казано от господин Бощинари във връзка с законодателната програма. Трябва да имаме визия за бъдещето. Сегашният президент на Ирландия веднъж отива на симпозиум в САЩ и се представя като ирландския министр на въображението. И мисля, че няма нищо лошо в това една държава да си назначи министър на въображението. Ние сме и много практичен народ. Защото това е което ще ни трябва през следващите месеци да разработим едно практично законодателство. Ще се върна на казаното от няколко колеги тук, включително и господин Бащинари, за бюджета. Именно каква е позицията на Ирландия, ако се отхвърли предложението в съвета? Аз очаквам и се надявам, че ще има справедливо споразумение, което можем да приемем. Нека да се настроим за едно добро споразумение по пакета за многогодишната финансова рамка. Не всички ще бъдат доволни. И ако в определения ден не сме доволни от споразумението, това не означава, че към бъдеща дата няма да сме удовлетворени. Сега на гръцкия колега Кристо Хелус ще трябва да упражня гръцкото си произношение, казва оратора. Тук можем да зададем един основен въпрос за демократите. Откакто съществуваме като депутати, то е по народната воля. Нека си запитаме какво послание излъчваме към хората. Те са ни изпратили в тази институция, тук в Европейския парламент. Нека се запитаме какво правим за тях. Разбирам вашето мислене и като ирландски министр, който отговаря за бюджета, си давам ясна сметка за това какво означават бюджетните ограничения. най-вече като механизъм, който разклаща доверието на хората в институциите. Това са временни ограничения и те са неизбежни. Те могат да се смекчат чрез инвестиционна стратегия, която предвижда работни места и която е убедителна. Това е диалог, който вече водя в Европейската, съюз, в Европейската комисия и ще го задълбоча в Европейския съюз. Госпожо Мадо, това, което казвате за инвестиционната политика е основателно. Питате за регионалното сътрудничество и размера на бюджета, който ще се предвиди. Аз си отбелязвам казаното от вас, както и, и всичко казано в тази дискусия. господин Обрайхт. Ще отговоря първо на последния ви въпрос. Питате какво очаквам като резултат по това досие от ирландското председателство. Смятам, че ще има приключени преговори, за което ще ми трябва вашата помощ, разбиране и търпение по целия този път който трябва да извървим заедно, за да стигнем до добър пакет, да го транспонираме и да дадем възможност на държавите членки безпроблемно да преминат към новите структури от 1 януари до година. Да, вие сте напълно прав. Най-важното, което председателството може да постигне тук е в технически план – да се осигури необходимия инструментариум. Като през цялото време зачитаме необходимостта от компетентна работа и тук ще разчитаме на професионализма, на готовността за сътрудничество и от ваша страна. В Дъблин следващата седмица очаквам полския министр моят колега, от когото ще науча нови неща. Господин Матуле от Румъния. Ролята на кохезионната политика за разкриването на работни места. Непрекъснато го изтъквам. Вие поставяте един труден въпрос относно очакванията. Защото трябва да съобразяваме очакванията си с реалността чрез бюджета не можем да удовлетворим всяка една потребност. И не бива да създаваме нереалистични очаквания у хората. Господин Ван Нистелрой го каза в началото. Тук ни трябва един съществен пакет за финансиране. А нашата работа е така да го формираме, че да постигнем смислена промяна в живота на хората – скоро ще бъдем 28 държави членки. Ще се добавят и нови региони. Дано да постигнем промяна за всички. Благодаря ви за вашето участие и готовност за сътрудничество. Разбира се, аз съм готов отново да се изправя пред вас за обмен на мнение и дано да успеем да отчетем напредък по приключване на тристранните разговори. Благодаря. Председателя, благодаря ви много, господин министър. Разбирате, че в лицето на Европейския парламент имате един партньор. Партньор не само по време на вашето председателство, но и по принцип в името на един добър пакет за тази политика. И тук имам предвид не само обема от средства, но също и целите на тази политика, които в крайна сметка могат да доведат до разкриване на нови работни места. Надяваме се да ви видим отново към края на вашия мандат с добри новини. Новини, които ще зарадват всички ни. Още веднъж ви благодарим, че ни гостувахте. Благодарим и за начина по който вашите колеги водят преговорите. Um, uh, Уважаеми колеги, остава ни още работа. От сутрешното заседание трябваше да довършим точка 7. Сега ще чуем колегата докладчик, господин Ян Олбрехт, по тази точка освобождаване от отговорност, приемане изпълнението на бюджета за 2011, раздел 3. Имате думата. Благодаря. Сега сме в този период, в който пристъпваме към процедурата по приемане на изпълнението. От нас се очаква да изготвим проекта на доклада който се основава на становището на Сметната палата. Нашия доклад е доста кратък и той се основава на статистиката и мнението на Сметната палата. Статистически погледнато, винаги има поне два начина да се ползват определени данни. Нашите колеги от различни комисии, които не поддържат кохезионната политика, биха си послужили със същите тези данни, за да твърдят, че положението става все толкова зле и че се допускат много грешки. В становището, което предлагам на вниманието на тази комисия, има 6 точки с ясни предложения. Казвам, макар че продължават да се наблюдават грешки, трябва да си даваме сметка каква е първо причината за тези грешки. Именно това изтъквам. А именно проблема с нарушенията при обществените поръчки. Това, вероятно, е проблем свързан с конкретните държави членки. Тук трябва да изтъкнем и положителната промяна, която е проистекла в политиката по сближаване спрямо други европейски политики. Ако се запознаем с доклада на Сметната палата, виждаме много данни, които сочат, че има положителна промяна в нивото на грешките, в обема на грешките, които се наблюдават в Европейския фонд за регионално развитие. Значи обема от грешки прогресивно намалява, едно от заключенията на аудиторите. После и информацията за метода на анализа. В четвърта точка виждате проблема за грешките, което се използва като аргумент от аудиторите. И прогнозата от 2%, а не 5%. Нека да ви напомня, че във всички одити обичайният обем от грешки, който е приемлив е 2%. Аудиторите обикновено ползват 2%, но нека да ви кажа, че тези 2% много трудно се постигат. Сега методите, които използва комисията за въвеждане на плана за действие – по който се взе решение преди няколко години. Тук се предвижда увеличаване на броя на преустановените проекти. Знаете, че държавите членки не приемат радушно подобно замразяване на проекти, особено за новия период, за който предлагаме нови по-строги методи за автоматично прекратяване на дейности и проекти. И така изтъквам, че това продължава, но аудиторите смятат, че няма достатъчни механизми за компенсиране на грешките. Тоест, аудиторите не са сигурни, че по-строгите методи ще доведат до по-малко грешки. Като цяло, смятам, че с това становище ясно показваме, че са положени усилия, че има положителна тенденция, макар и да продължават проблемите с обществените поръчки в държавите членки. Но като цяло можем да приветстваме новото положение. Това е нашият политически сигнал. Тук в нашата комисия по регионално развитие виждаме проблемите, и като цяло не бива да допускаме промяна в отношението към кохезионната политика. Както вече казах, чрез същите данни може да се формира и негативно послание. Тук действаме не като политици, а като Комисия по регионалното развитие. Председателя, сега докладчиците в сянката не са тук, за това, Афонси, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател мога да кажа, че споделям по-голямата част от доводите на докладчика. Действително има положителен напредък и това е основното нещо, което трябва да бъде отбелязано. Започва да се организира и да се прилага една по-структурирана система на контрол. И това е важно. Важно е да уверим европейските граждани, че има по-добър контрол над изразходването на европейски средства, както по отношение на поделят на целите, така и при освояването на средствата. В точка 5 не съм всъщност много наясно нали правилно разбирам коментара на докладчика тук. Дали целта е, че трябва да се задълбочи анализа, за да се уверим, че механизмите за контрол на комисията са уместни или трябва изобщо се преосмисли системата на анализ. Не съм много наясно и мисля, че можем да формулираме по-добре точка 5, за да е по-ясно каква е целта ни. А иначе по останалата част от доклада нямам коментари или забележки. Благодаря. Микаел Тойлер има думата. Ja, vielen Dank, äh, Danuta, liebe Kolleginnen und Kollegen. Благодаря, Данута скъпи колеги, първо искам да благодаря на докладчика Ян Олбрихт за становището. От АЛДЕ, от името на АЛДЕ, мога да кажа, че в годишния а, доклад на Сметната палата все още имаме доста високо а, ниво на грешки. Но мисля, че е, мисля, че това е и успокоително, защото нивото на грешката се използва за оценката на процеса. Трябва обаче да окажем въздействие, за да падне е, грешката. 25% грешки имаме. И, и това е нещо, което става на а, национално равнище. Но винаги, когато засече грешка сметната палата, тя трябва да се докладва. 80% от средствата са обект на съвместно управление, така че трябва да, трябва да осигурим подобрение на положението чрез разпространяване на информация и обучение. По време на триалога сме предвидели, предвидели възможност за упростяване на процедурата чрез подхода на фиксираните суми. Това е нещо, на което трябва да обърнем внимание, особено при секторната процедура. Трябва ни опростяване на кохизионната политика. Сега, а по отношение на освобождаването от отговорност, мисля, че би било добре да съберем мнозинство зад искането за, за повече анализи на въздействието да не гледаме просто правното съответствие, а да проверяваме доколко средствата са изпълнили целта си. Например, можете да построите цяло летище, което всичко да е станало по абсолютно законен път, в съответствие с законодателството, но след това да не се ползва това летище. Това би била една економически безсмислена инвестиция, макар и да няма грешка трябва да проверяваме доколко средствата се, се разходват уместно и по предназначение. В Испания има а, изграден, а, изграден а, пристан за над 16 милиона. А, не, а, е, извинете, докови съоръжения, които обаче не се ползват. И ако а, подобни практики не се пресекат, те ще продължат и в бъдеще. Мисля, че трябва да се е, съсредоточим на това. Важно е, важно е да се е, да отстраним такива отрицателни а, примери, но също призваваме комисията и да изважда на преден план а, положителните примери и добрите практики. по такъв начин могат също чрез е, положителни примери да се насърчат от тези, които допускат грешки, да ги коригират. Така че преди да, да освободим е, от отговорност комисията, мисля, че е важно тя да е, приеме тези, тази отговорност. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Първо, искам да кажа на докладчика, че това е много спорен въпрос. Ако някой... Е, това е нещо, от което може да се възползва някой, да каже, вижте колко е високо нивото на грешката, трябва да, да урежем бюджета. Трябва да вникнем в причините за, за това ниво на грешки. Трябва ни обяснение. Мисля, че това е много важен въпрос. Съгласен съм с повечето от това, което казахте и срещам обаче затруднение с два от моментите в доклада ви. Два момента в доклада ви. Пета точка. Прекъсване. Мисля, че това е въпрос от особено значение. Трябва да преценим дали това е най-подходящия подход. Ако може да поясните пета точка. Мисля, че някой от колегите вече ви попита за това по какъв начин ще се оценява механизма за корекции. Това не ми е много ясно. И другия момент, да, това е нещо, което изцяло отхвърлям. Приветствам усилията на комисията по посока упростяване на контролния механизъм, но последващия годишен доклад, който идва след приключване и всички други разпоредби по 2014 се съмнявам, че ще доведат до реално упростяване. Не знам дали няма да имат отрицателно въздействие върху нивото на грешки. Трябва да разгледаме някои от е, практиките си и да ги преосмислим. Трябва да, трябва да сме сигурни, че грешките не проистичат от, от, самата, е, от самата система, от начина по който е построена. Благодаря. Комисията дали иска да вземе думата сега? Казва председателката. Но преди това искам да се обърна към комисията със следното. 168 плащания по Фонда за регионално развитие. А какъв дял от общо от плащанията? В какъв размер са тия плащания? Ако може да поясните и това. И сега заповядайте, можете да си изкажете по това, което чухте като въпроси и коментари. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Олбрехт за проекто доклада му за проекторезолюцията на Европейския парламент. Има много интересни елементи в а, този доклад и много ви благодаря за подкрепата. Вярно е, че политиката на сближаване през последните няколко години беше изложена на множество критики по отношение на финансовото управление и то с пълно право. И ние положихме много усилия от 2008, насам, 2008 година насам, за да подобрим управлението с помощта на държавите членки. Трябва да отбележа, че равнището на грешки по отношение на политиката по сближаване вече е по точка първа, т.е. глава първа на доклада на Сметната палата. И това ни дава възможност да направим сравнение с предишните години и стигаме до извода, че най-очакваното равнище на грешка е от 5,1% в сравнение с 5,7% миналата година. Има сериозен напредък за социалния фонд по глава 6, но също така и на Европейския фонд за регионално развитие. Там също има цялостно подобрение. Искам също така да отбележа, че в годишния си доклад за своята дейност Генерална дирекция регионално развитие из, изчисли рам, рамката за грешката между 3,1 и 4,6%. За сравнение за периода 2006-2008 година равнището на грешка беше 11%. Както вижте, постигнали сме огромно подобрение. Вие отбелязвате това подобрение в доклада си. Има и това се дължи на редица фактори. От една страна на много по стриктния контрол от страна на Генерална дирекция регионално развитие, както и на фактът, че възможностите за прекратяване на плащанията се използват при идентифициране на проект. Така, например, през 2012 година с а, генерална дирекция плащ, Генерална дирекция на развитие е спряла време на плащаните по 180 програми и е прекратила плащанията по две програми. По този начин, действително, насърчаваме държавите членки да разрешат проблемите, където те са удостоверени и не подновяваме плащанията, докато не получим уверение, че грешката е била отстранена. Мога да цитирам и много други наши действия, но мисля, че най-важно е да имаме представа за мащаба на проблемите. В проекта резолюцията си ви говорят най-вече за частотата на грешките. Държа обаче да отбележа, че частота на грешките е от 59% за Европейски фонд за регионално развитие, но тук говорим за всички грешки, т.е. от най-древните грешки до най-сериозните грешки от грешки, които нямат никакво финансово въздействие, до огромни грешки, които застрашават целият проект. Ето защо смятам, че този показател за частотата на грешките трябва да се използва с много а, големи резерви. Точно това означава тези 59%, че е имало някаква грешка. Много често става въпрос просто за закъснение при а, подаването на а, обявлението за обществен търг, ако примерно има закъснение в публикуването с 5 дни, това се смята за грешка, но е ясно, че една такава грешка няма никакво негативно въздействие върху освояването на средствата и организирането на самият бюджет. Това за това има и измерими грешки, които действително са свързани с освояването на средствата. който беше част от всъщност над 50% от грешките по Европейския фонд за регионално развитие се дължат на проекти, които са били изпълнени чрез обществени поръчки и от грешки в процедурата на възлагане на обществените поръчки в държавите членки. И накрая смятам, че трябва да подчертаем, че според съда 62% от грешките по Фонда за регионално развитие е може да бъдат избегнати от проверки на първо равнище. И тук бих искал да отговоря на члена на парламента, който не смята, че трябва да се засилят предварителните проверки. Трябва да отбележим, че проверките от страна на управляващите органи, предварителните оценки са задължително предусловие за добра осъществяване на проектите и избягване на грешките. Тоест имаме нужда от предварителни оценки и контрол и повишаване максимална ефикасността на този контрол. И накрая по точка 5 цитираното изречение идва от доклад 3 от 2012 година на Сметната палата, където се говори за а, капацитета за реакция на комисията за период 2000-2006 година и стигна, Сметната палата стигна до извода, че във всички случаи Европейската комисия е пристъпила към корекции, поиска от държавите членки да направят съответните финансови корекции. Но въпреки това Сметната палата смята, че твърде рано, за да се прецени дали тези корекции са достатъчни, за да отговорят на поетия риск поради допускането на тези грешки. Ето защо поискахме изготвянето на доклад за последващ доклад след затварянето и приключването на периода 2000-2006 година, за да се установи какво е, какъв е ефектът от корекциите, предприяти от комисията за този период. Въпреки всички усилия, които полага Европейската комисия, има много програми, които редовно се сблъскват с, с проблеми. Съгласни сме с това твърдение, но все пак смятаме, че чашата може да бъде наполовина пълна, не само наполовина празна. Имаше много сериозни реформи в системата ни за периода 2008-2012 година и а, намаляването на общият а, брой на грешките го доказва. Мога да ви кажа, че в а, Саксония, например, имахме много сериозни проблеми преди 2008 година и работихме с тази провинция, за да подобрим програмите и днес резултатите в, тази, в този регион са отлични. Може да дадем примери с Гърция. Ще видите от доклада, че имаше много сериозни финансови корекции за периода 2000-2006 година в Гърция, което доведе до напредък за периода 2007-2013 година. Има и малък брой програми, които продължават да създават проблеми и ние ги наблюдаваме много внимателно, аудитираме ги редовно, съсредоточавайки се върху основните рискове. Ето защо данните от 2011 година ни дават възможност да си извадим изводи за някои държави членки, като успяхме да го направим миналата година за предишните години. Защо? Защото корективните ни действия за спиране на плащанията и прекратяването на плащанията ни дават възможност да предприемем мерки преди да се докладват грешките и съответно Европейска палата не може да вземе предвид тези грешки и да ги включи в своят анализ. Още веднъж ви благодаря за проекто резолюцията. Държа също така да отбележа, че в съвет се обсъжда и проекто резолюцията на съвета. И там има разделяне между държавите членки, които смятат, че чашата е наполовина пълна и тези, които смятат, че чашата е наполовина празна. Още веднъж благодаря на господин Олбрехт за политическата му позиция за политиката на сближаване и в подкрепа на държавите членки, които се опитват да подобрят освояването на средствата. Това ще ни даде със сигурност възможност да подобрим резултатите и ефикасността си, след като се преодолеем проблемите от правно естество. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Това не е не е края на разискването, понеже изложението на комисията предизвика допълнителни реакции от колегите. Виктор Бощинаро първо. Благодаря, Данота. Приветствам доклада на господин Олбрихт. Имам някои коментари. Каква ни е целта на практика? Искаме да намалим грешките, да намалим подозренията за измама. Това ли? Или просто просто гледаме произволни факти и, и, ги обсъждаме. Какво имате предвид, като казвате, че има сериозен напредък? Второ нуждата да се е, консолидира, да се укрепи институционалния административния капацитет за изпълнение на проектите не се споменава в доклада. Но без това не мисля, че можем и да се надяваме е, на ефективно изпълнение. Това е въпросът. Приветствам откритостта на комисията по отношение на новия програмен период от 2014 е, година нататък. В регламента за всеки фонд трябва да се заложи текст за увеличаване на административния капацитет. Трябва да погледнем и, и проблемните случаи в Румъния. Дългото време, е, което е необходимо на органите на държавата членка да реагират по сигнали на комисията. Или предупреждение от страна на комисията. Това е отговорност на компетентните органи и, и е, трябва да има подобни изисквания, свързани с компетентностите на Сметната палата или комисията. Има вътрешен документ на комисията, от лятото 2011 година. А, и отговор а, даде Румъния на този документ чак през есента и по такъв начин рискува да загуби голяма част от финансирането си по Кохизионния фонд. Така или иначе, отговора беше слаб. Комисията не беше е, задоволена от него. Много се говореше по, по коридорите. Е, е но комисията трябва да каже ясно и официално какво трябва да се направи и кога то трябва, до кога да, трябва да се направи. А тогава, когато има а, такова забавяне, трябва да се прекъсва поне временно финансирането. Но кой, на чий гръб ще е всичко това? На общността, защото това ще се отрази по отрицателен начин на капацитета за освояване. Способността за освояване всъщност може да падне до нула, ако се подхожда по- по-строго. Трябва да има правен механизъм, който да задължава държавите членки да отговарят на сигнали, да реагират на сигнали. Това е важно и в контекста на политическия клиентелизъм. Едно явление, което е неразделно от, от подозренията за измами. Това е свързано, естествено, най-вече с непотизма. И това не съществува в Румъния, а навсякъде. свързани лица, свързани фирми. А, така че трябва много ясно да се уреди а, е, положението с възлагането на договори и а, е, възлагането на договори на подизпълнители и при услугите. Често пъти злоупотреби а, е, настъпват, защото се раздуват цените при, при обществени поръчки и при подаване на оферти за конкурси. Това са много важни моменти. Е, трябва да осигурим добро освояване и трябва да намалим нивото на грешките. В същото време обаче трябва да подобрим и качеството на освояването, както казва докладчика. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. След като изслушах господин Тойер, господин Пощинаро и, и самия Ян Обрихт, мога да кажа, че трябва да внимаваме. Не бива, не бива да компрометираме кохезионната политика – чухме току-що във връзка с ирландското председателство колко важна е кохезионната политика, най-вече в момент на, на криза. И там, където а, има най-голяма нужда от економическо възстановяване. Виждаме в доклада че 168 проекта не са били точно идеални. Ако журналистите видят това, сериозен проблем ще възникне. Най-вече тогава, когато се влагат средства в някакви безсмислени идеи. Трябва да видим категорията на грешките. Категориите на грешките. Чухме, че а, често пъти има проблеми в националното законодателство за обществените поръчки, например. Имаме а, най-разнообразни проблеми в 27-те държави членки. Често пъти служителите на място се боят, че ако допуснат грешка, това може да доведе до, до връщане на пари. И по такъв начин самите те а, да станат отговорни и затова си казват не искам да рискувам по никакъв начин и да се меся в а, тази област на политиката. Това също представлява риск. Мисля, че е крайно време да се подготвим вече за следващия период, програмен период. Трябва да, да подобрим законодателството за, за обществените поръчки в Европейския съюз. Мисля, че това е източника на повечето проблеми. Често пъти ниското администрацията на, на по-низко ниво се бои да работи свободно с проекти с европейско финансиране. Освен това, как, как трябва да прегледаме начина по който гледаме на работата на Сметната палата. Техните доклади гледаме като нещо свещено, но често пъти те се налага много, много настоятелно да търсят информация, за да открият нещо. Така че е, не винаги е изцяло надежна или пълна информацията. Председателката искам да повторя въпрос, въпроса си. Когато Сметната палата избере един набор от проекти или плащания за, за одит, има стандартна методика, която се ползва ли, нали, от Сметната палата. Сигурна съм за подбора, за създаването на извадката. Но искам да знам какъв дял, какъв дял от плащанията по регионалния фонд е, са, са тези, които сте включили в извадката. 168 плащания по фонда за регионално развитие. Това каква част, какъв дял, какъв процент от общия размер на всички плащания за годината представлява тези 168 плащания. Може ли тази информация да ми дадете също? Благодаря. Извинявам се, госпожо председател. Аз мислех, че говорите за честота, не ви разбрах. Не, така ли не, че беше интересно, каза председателката. Да, права сте. Не разполагам с броя на... Общия брой на плащанията. Те са хиляди, със сигурност. 17 програми има по Кохизионния фонд. Включва в извадката различни плащания и социалния фонд и така нататък. Сега като аудитор като цяло обикновено се ползва 100, около 180 плащания. Сега комисията не може да а, говори за методиката на Сметната палата, която е представена на заседание на Комисията по бюджетен контрол. Това е стандартна методика. Както знаете, одитните органи на държавите членки също използват статистически извадки за анализ на програмите. Важното при статистиката е, е общия набор изследвани елементи да е сравнително еднороден. Така че, когато, из... когато се проверява целият Европейски е, съюз с всички е, възможни е, грешки, които излизат, трудно те да се окачествяват. Един пример една грешка в обществени поръчки, която би се, би се окачествила като 100% грешка, от страна на Сметната палата, това не означава, че, е, че, че е недопустим проектът. Означава, че със сигурност има грешка, а това вече се равнява на 0,5% за общия Европейски съюз. Та, като казваме, че повече от половината от грешките са от обществените поръчки, това е съвсем нормално това не означава, че проектите, в които те са възникнали, обаче са негодни, са недопустими за финансиране. Просто е имало грешка в тръжната процедура. Така че този подход, този подход играе важна роля в методиката на Сметната палата и това е международен стандарт. Това означава, че има над 300 програми от регионалния фонд, които се финансират. Във всяка от тях има стотици проекти, така че тези 168 проекта са много, много малък процент от общо хилядите проекти. А разбирам и, че има някои несъответствия в самата методика Ян. Да, просто търся цифрите. Общия брой плащания е 32 000. Доклада е в първоначалната политика, мобилност и транспорт над 1000, енергетика 900, около 30 000 общо, а извадката е 180. Та такава е методиката на а, създаване на извадка, на подбора. Сега, ние сме не само политици, ние сме и хора, които вярват, така че е, вярваме, че това е обективен а, подход към изграждане на на а, извадка. Та, благодаря на всички за бележките и коментарите. Съвсем накратко да отговоря. По принцип, до сега се говори за това как да се мери не само нивото на грешката, но и ефектив... ефективността това е един спор и разговор, който сме водили е, много време с Сметната палата и в Комисията по бюджетен контрол е, най-вече. И сега пак продължава и няма ясен отговор на това. Аз бих дал зелена светлина на Сметната палата да започне да се съсредоточава повече върху ефективността, а не само на броя грешки. Второ, в този доклад не се засяга темата за, темата за а, злопотребите или измамите. С това се занимава Олаф, а не Сметната палата. Сметната палата се занимава с грешки. В становището, което предлагам, логиката е такава. Първо показваме частотата, над 50%. Но също трябва да се направи окончателна оценка, крайна оценка, защото само частотата не дава обща картина за положението в действителност. важна бележка направихте по отношение на пета точка. да, не е съвсем ясна логиката. Може би ще е, трябва да преформулираме текста. Но аз мисля, че е, спирането на плащанията и корекциите е, трябва да се обяснят от комисията. Те трябва да отговорят на този въпрос. Но такава е тенденцията. Отидете в е, комисията по бюджетен контрол. И ще видите как колегите настояват на повече корекции, на повече спирания на плащанията и по-малко средства е, по кохезионната политика. Финансистите имат лошо мнение за този метод, общо взето. Сега въпросът е как, какъв план за действие да създадем, който да бъде ефективен. Та, благодаря ви за забележките. Ще се опитам да ги отразя в окончателния вариант на това становище, което така или иначе е доста кратко. А, да, общото заключение е, че да, има грешки, има високо ниво на грешките, но това не променя като цяло положителните качества на политиката. Предлагам 28 януари да бъде крайния срок за изменения. Мисля, че е понеделник. 12 на обяд. 28 януари, 12 часа е крайния срок за внасяне на предложения за изменения. Сега преминаваме към девета точка от дневния ред. Разискване с докладчика по преводите за общо приложимите е, разпоредби за Европейския фонд за отмяна на регламент 1083 от 2006 година. Изпратили сме на всички членове и заместници един документ с таблица с 4 колони. Там се вижда как се изменя текста в хода на преговорите, както и е, идеите за компромиси, предварителните компромиси по много от въпросите. Надявам се с е, това господин Ван Roy е да е, намери задачата си за е, по-лека. Констанц е, също се извинява, че не, не може да дойде, но, но тя изцяло вярва и разчита разчита на ламбер. Трябва да приключим в 18 часа, защото имаме заседание на координаторите, но можем и утре да продължим по този въпрос, ако прецените, че е необходимо. Много ви благодаря. В момента може много ясно да заявим какво се договорихме в края на миналата година по време на кипърското председателство. Решихме да работим възоснова на мандата, който ни беше даден и се придържахме изрично към този мандат. И в момента сме в такава позиция, че Имаше споразумение от всички политически групи по този текст. Спомням си, че точно преди коледа имаше едно заседание, на което постигнахме споразумение по първият тематичен блок относно стратегическото програмиране с съгласието на докладчиците в сянка, които присъстваха. Така че не смятам да повтарям отново принципите. Може би по-добре е да се спрем на конкретните членове и да кажа няколко думи за текста, с който разполагаме. Тъй като по тези точки работим в момента в рамките на преговорите. Ще се спра набързо на отделните членове. Тази информация е полезна в рамките на разискванията и се надявам, че тази информация ще ни помогне при следващото ни гласуване, след като приключим с работата по другите елементи. И така, член първи и тук веднага виждаме името на петимата приятели. Имахме вече споразумение. Става въпрос за европейските инвестиционни и структурни фондове. Говорим за председателство, старото председателство и новото председателство изрази една и съща позиция. Тук, тук успяхме да убедим и петте фонда. Внимателно разгледахме определенията и мога да ви кажа, че и по макрорегионалната стратегия, както и по другите стратегии, Текстът ни се оказа, нашия текст се оказа основа за компромиса, който беше постигнат. Съвет имаше някои идеи, имаше някои конкретни препоръки и някои конкретни възражения и ние ги взехме предвид, но като цяло според нас член 2 е напълно приемлив в настоящия си вид. Член 4 е много важен. Става въпрос за партньорствата. И тук съвета ни каза да, но трябва да спазвате институционалната рамка в държавите членки. И те имат пълно право. Някои държави членки работят с национални програми, други държави членки имат съвсем различна структура. Става въпрос главно за федералните държави. Така че ние взехме предвид важните за нас елементи, свързани с партньорите, с избираемите органи, регионите, градовете. Също така споменахме економическата, социална и териториално сближаване – Както знаете, съветът винаги изтъква принципа на субсидиарност. Направиха го отново тук. Както и общата стратегическа рамка и националните програми за реформа по член 4. В член 5 отново става въпрос за партньорства и за многостепенно управление – и след, след преговорите постигнахме един текст, който да спазва и да зачита националното законодателство. Постигнахме също така и споразумение за най-важните за нас партньори, т.е. на местно равнище и на регионално равнище. Те вече могат да вземат участие в всички етапи на подготовка и прилагане на регионалната политика. Важно беше позоваването на етичния кодекс в член 5. Първоначално държавите членки се противопоставяха на тази идея, но в крайна сметка с прагматизъм успяхме да прокараме тази идея. Член 7. Тук е изложен един от хоризонталните принципи, който успяхме да отстоим. Става въпрос за принципа за равнопоставеност между мъжете и жените, както и дост, достъпът за хора с увреждания с а, докладчите в сянка с останалите парламентарни комисии успяхме да постигнем споразумение. Същото въжи и за член 8, посветен на биологичното разнообразие и опазването на екосистемите. Тук имахме и ясна насока в мандата. Преминаваме към член 13. Прозрачността и процедурите на, за гарантиране на прозрачност. преди малко споменахме, че една от основните ни цели е намаляване на административното бреме през следващия програмен период. В член 14 направихме отстъпка, по отношение на имената. Тук се, тук се споменават пете фонда, но а, загубихме споменаването на партньорските споразумения. За на, всъщност ставаше въпрос за договори за партньорство, но това беше напълно неприемливо за държавите членки. Те казаха, че е против принципите, според които работят държавите членки и Европейската комисия, затова тук имаше съществена промяна. След това се споразумяхме за бързата процедура на преразглеждане. Държавите членки искаха споразумените за партньорство да съдържат по-малко елементи – от самото начало ние искахме един интегриран документ, и искахме да се определят да се определи съдържанието, което трябва да се намира в, това споразумение за партньорство и елементите, към които може да се появи повече гъвкавост и които могат да бъдат заложени по-късно в оперативните програми. Това беше по член 14. Член 15. Как да се приемат прегледите на споразуменията за партньорство. Член 23 също е важен. Да говорим за програмирането за всички фондове едновременно. Ние настоявахме за него в парламента. също така и сроковете за подаване на програмите на Европейската комисия. И тук постигнахме споразумение, член 24, съдържанието на програмите и приносът от страна на фондовете. Държавите членки и регионите също участват в регионалните стратегии. постигаме има споразумение и за показателите, по които се определят отделните дейности. Член 25. Това е членът посветен на хоризонталния компромис и свързан с общата стратегическа рамка. и за това кои елементи могат да бъдат одобрени преди изключване на споразумението за партньорство. Член 26. Взимат предвид на хоризонталните принципи. Както споменах преди малко в членове 5, 7, 5, 7 и 8. Сигма е до един много важен член 87. Той е свързан с оперативните програми. Той засяга техното съдържание, изменение и приемане. Тук съветът отново искаше повече гъвкавост и предложиха разделяне на оперативните програми. И всъщност много ясно и подробно обяснихме какво трябва да се съдържа в оперативните програми и какво може да се е, разпореди в друга част на споразумението с партньорство, член 93. Примерно намаляване на 5 милиона от предварително предвидените 10 милиона за участие. И мисля, че това бяха най-важните елементи. Имам още един, още един коментар към колегите. Ние работихме, преговаряхме в рамките на тристранните срещи и всеки път работихме заедно с докладчиците в, сянки, в сянка. И там, където компромисите бяха приемливи, ние ги приехме. Така постигнахме приемане на етичния кодекс, както и допълнителният текст от страна на Европейската комисия, как точно те се работи с него. Имаше и един друг текст за обратният ефект или влизането в сила с задна дата. Всъщност държавите членки вече започват да изготвят своите споразумения за партньорство и би трябвало да го направят. Невъзможно е да започнат чак през 2014 година. И те не искаха да се оказат наказани, ако на някакъв етап от подготовката си стигнат до някакво споразумение за партньорство, което после трябва да бъде изменено. Като цяло това е един разумен текст. Той не е наш текст, той беше изготвен от съвета. Държавите членки поискаха да ги оставим да започнат своя процес на подготовка и ние се съгласихме. Сега преминаваме към общата стратегическа рамка – Разговаряхме за нея с Ирландското председателство, говорихме и за тематичното съсредоточаване, говорихме много ясно за тематични цели четвърта и седма. Те трябва да бъдат да приети в начин, по който ние ги предложихме. Това още не е станало. Проведохме само първоначален дебат. И обсъждахме също така и Европейският социален фонд. Той беше обсъждан и в Комисията по заетост и социални въпроси. Ние като докладчици можем да приемем почти всичко, което те са договорили в преговорите за Европейски социален фонд. Има един неразрешен въпрос – Съвета предлага друг процент, който ще се отпуска по Европейски социален фонд за различните категории. В нашият текст, който ние предложихме, предлагахме различни проценти. Всъщност придържахме се към предложението на Европейската комисия и поканихме Европейската комисия да направи ново предложение – тъй като от една страна имаме реалната разходи в държавите членки и предвидените процентни стоености. Има голямо разминаване между двете. И мисля, че тук е добре да чуем мнението на Европейската комисия, лицето на господин Андор. Аз го помолих да направи предложение, което да се доближава доколкото е възможно към нашият мандат. Представих ви положението на преговорите член по член, за да не се налага отново да го повтарям следващия път. Продължаваме да работим по общата стратегическа рамка, по тематичното съсредоточаване, тематичните цели. Така че, мисля, че вече можем да започнем да се подготвяме за гласуването по тези членове в вида, в който ги представих днес. Благодаря ви. Сега давам думата за въпроси и коментари. Спочваме с Ян Обрех. Е, Имам въпрос към Ламберт относно етичния кодекс. Какво споразумение е постигнато по този етичен кодекс? Да, това е общ въпрос, но все пак е важен. Председателя, има ли други коментари, въпроси? Заповядайте. Благодаря ви. Ще говоря на английски. Колегата говори за преговорите, но си представям а, колко напрежение се преживели, за да свършат толкова много работа. Ще направя кратка бележка. Нали, че са нови, е, сега имаме нови обстоятелства и може би трябва да си помислим дали да не ги отчетем. В моя доклад по енергийната политика нещата бяха прияти напълно на пленарно заседание в Страсбург миналата седмица, благодарение на сътрудничеството ми с колегите и доклада се прие с мнозинство на депутатите. Там се посочват много нови моменти и те вече са прияти от парламента, те са обсъдени. Мисля си, че сега тук при тези преговори е добре да бъдат отчетени. Благодаря ви. Никос. След това Корнелия. Не разбрах а, напълно какво имате предвид между етичен кодекс и споразумение. Сега има някои държави, в които няма закон, който да оказва задължението на регионите при изготвяне на регионални планове. Но, от друга страна, тук ние изтъкваме значението на едно такова участие – въпреки че не навсякъде има такова законодателство. Все пак, означение за ефективността на проекта и за регионалното развитие е едно такова участие. Не разбрах какъв е резултат от компромиса. Въпреки, че няма законодателство, дали една такава процедура по осигуряване на участието в общи дискусии за вземане на решение на национално ниво може да се въведе преди окончателното изготвяне на регионалните програми и да се стигне до споразумение между държавата членка и Европейската комисия. Или такова нещо не е записано в споразумението с комисията. Корнелия, заповядайте. Благодаря. Благодаря на докладчика. Всички докладчици са свършили отлична работа. Господин Листерой, накрая казахте, че ще има подкрепа от ИФФ, но не в проценти. Може ли да поясните какво точно се договаря? Или такът и други разговори относно процентния дял? Председателя, благодаря. Няма други колеги, които да са заявили желание за изказване. Заповядайте за отговор. Благодаря. Започвам с последния отговор за ЕСФ. Европейски социален фонд. Тук се опираме на предложението на Европейската комисия – Питаме се какъв обем от е, средствата трябва да се заделят за социалния фонд. И тук работим с процент. Единственият процент, с който разполагаме. После нещата отиват на дебат в съвета. Съвета допуска вариране при изпълнението. И това е нещо различно от предложеното от комисията. Ние като парламент сме заявили, че като ориентир ще се придържаме към процента посочен от комисията. Значи все още имаме възможност да обмислим добре практическото изпълнение. Иначе процентът е в нашия мандат и в правомощите на съвета. Както вече казах, Надяваме се господин Андор да излезе с подходяща идея за това как да се реализират нещата през следващите години. Сега сме на етап на проучване на различията помежду ни и сближаване на позициите. Вече стигнахме до споразумяване относно системата, която действа сега, в сегашния период. Държавите биха могли да я приспособят съобразно своите потребности и региони при условие, че се съблюдава общия процент. Значи има предвидена гъвкавост и отчитаме желанието на съвета, както и предложението на комисията. Всъщност ние стоим по-близо до комисията в това отношение. По-нататък имаше въпрос за това как нашето споразумение по член 5, с който отчитаме принципа за партньорство, ще се реализира на национално равнище. Разбира се, те следва да се придържат към нашия регламент. Така са организирани нещата. Това са органи с лица на изборна длъжност. Ние добре сме дефинирали техните правомощия и сме определили реда, по който ще се работи. Ето така си представяме нещата – Иначе, ако допуснем широки дебати в отделните държави, ще стане твърде сложно. Ако искаме да осигурим тези средства в следващия период, трябва да приемем тези предварителни условия в регламента. По този начин, действително, ще работи принципа за субсидиарност и ще разчитаме на отговорността на държавите членки. И надяваме се, ще се направи необходимата подготовка. После на Обрехт за етичния кодекс. Мога да кажа да, ще има етичен кодекс. Това е ключов момент. А как ще го осигурим? Под формата на делегиран акт. Европейската комисия, както сме се договорили, ще излезе с текст за такъв делегиран акт. В точка 5.3 се оказват основните елементи, които трябва да се предвидят. Съветът приема такъв етичен кодекс и споразумението за партньорство. Аз подадох информация за декларацията, която трябва да се добави към правния текст, за да гарантираме необходимия дух на този акт, да няма изненади по-късно. Съветът го прие с позоваване на тази декларация, която ние като парламент ще приемем после и съвета и ще се отрази в делегирания акт. После на следващия въпрос. Да, имаме мандат и в дебата заедно с Маркос относно доклада за свързаност – пак казваме, че трябва да имаме мандат. Ако се появи необходимост от промяна в определени части, можем да го направим. Иначе доклад по наша инициатива може да се приеме и това може да се отрази на нашия дебат особено когато говорим по тези конкретни разпоредби, а също и по време на гласуването, когато гласуваме крайния резултат тук в тази комисия. Да, винаги има възможност вече прият доклад да повлияе на нашата дейност и това опира до нашия мандат. Можем да се справим с тази идея, разбира се. Нека да повторя, че през цялото време разчитаме на вашето участие. Докладчиците тук разчитат на това, че всичко договорено е прието. За сега нямам сигнали от колеги за това, че договореното вече ще подлежи на нов дебат. Както и Бобинска каза, лесно е да се каже, но Предстоят ни трудни преговори. Това е напълно вярно. Но в крайна сметка това, което а, е означение е резултата. Председателя, ако няма повече бележки, нека да благодаря на Ламбер за информацията. Нека да кажа на вниманието на колегите, особено за тези, които никога не са участвали в а, междуинституционални преговори че документа, който вече сме раздали, съдържа 4 колони. Това е документ за вътрешно ползване от институциите, които участват в преговорите. И с него отразяваме всичко, което е постигнато до тук по отношение на стратегическото програмиране. Този резултат от преговорите е потвърден от парламента, от екипа за преговорите а също и от съвета. Но то, разбира се, подлежи на по-нататъчни преговори до завършване на целия процес. По е, смисъла на е, крилатата реплика, че нищо не е приключено, докато не са приключили преговорите. Така че имайте предвид, че това, което е в четвърта колонка, би могло да се промени. Имайте го предвид, когато го ползвате за своите срещи, особено в регионите с избирателите. Имайте предвид, че тъкат преговори. Нека сега да попитам комисията дали желая да реагира. Комисията е част от този труден процес. Питър. Да, благодаря, ще бъда кратък. Първо, от страна на комисията бихме искали да поздравим парламента. Като част от този процес те излязоха с текст на достатъчно ранен етап за подготовка на тези споразумения за партньорство. Разбира се, има неща, които не винаги допадат на комисията, но като цяло текстът е балансиран. И тук се възползвам от тази възможност да благодаря на парламента за това, че отстоява много важни елементи, на които държи комисията. Ще се върна само на някои от казаните тук неща. Един от ангажиментите, поети тук, е за това, че комисията редовно ще подава информация относно работата по етичния кодекс. Това вече се прави. Раздаваме материали сред държавите членки, правим го и в парламента и скоро отново ще го обсъдим. По въпроса за участието на регионалните власти и връщам се на думите на господин Нилстен Рой. По член 5.1 имаме нов елемент. Казваме, държавите членки организират партньорство с компетентните регионални и местни власти. Това е в добавка на предложеното от комисията, с което се внася допълнителна яснота Накрая, делът на Европейски социален фонд. Това е въпрос от съществено значение за комисията. И тук парламентът стои по-близо до нас, отколкото до съвета. Предвид на економическите затруднения, тук ни трябва критична маса от инвестиции в капитал и квалификация на хората. Това е смисъл на предложението на комисията. Нека да запазим тази идея в по-нататъчните разговори по линия на трилога. Накрая, във връзка с ирландското председателство, ние приветстваме тяхната готовност да се постигне споразумение по пакета преди лятото. Готови сме да подкрепим работата и на вашата комисия за тази цел. Председателя, благодаря. Много ми допадна тази част на вашето изказване, а именно елементите, които комисията одобрява и елементи, които комисията не харесва. Като че ли няма неща, които отхвърляте. Сега по дела на Европейския социален фонд, Панистел Рой посочи това, че това е много труден за решаване въпрос. И ще видим как ще протекат преговорите след съвет от февруари, дали ще има промени в позицията на съвета. Предстоят трудни разговори, особено предвид наказаното от Питър Берковец. В този труден момент ни трябва критична маса от ресурси, които да вложим в човешки капитал – ние обаче имаме това безпокойство, как се отчита конкретната ситуация в отделни региони, които променят своята категория, вече не са региони на конвергенция. Това се отразява и на обема от средства, които ще се заделят по линия на Европейския социален фонд. Те могат да варират от 12 до 50%. Това е конкретна заплаха пред ефективното ползване на средствата. Имаме и това съображение за гъвкавост, да сме сигурни, че инвестирайки в човешки капитал, ние не допускаме ситуация, при която излагаме на риск ефективността на инвестицията. Ето защо ще търсим подходяща гъвкавост, за да сме спокойни. С това изчерпваме а, тази точка и приключваме дискусията по нея. Сега ми се иска да пристъпим към заседанието на координаторите, за което ще поканя всички да напуснат залата, с изключение на онези от вас, които обичайно трябва да се седават в формата на срещата на координаторите. Франсуа Алфонсо, може ли някой да го повика? Okay.